До сегашната система, независимо от е, е, историята на МФР и от е, е, възможностите на държавите членки и се допусна едно недопустимо групиране на е, е, финансово силни и е, е, платежоспособни и неплатежоспособни. Е, не, е, някои казват, не бива да говорим за цифрите и да се фиксираме върху тях. Но ако погледнем дори най-скромното предложение, това означава 350 милиарда. А това означава разлика от 9 евро за всеки гражданин ежемесечно. Струва ми се, че тези 9 евро действително си струва да се дадат за Европа. Господин Гаер. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. При последните преговори за МФР държавните и правителствените ръководители през 2013 година на 8 февруари се споразумяха. През 2012 година ноември е, имаше големи спорове е, Спомняме си всичко това. На 2 декември 2013 година бе прието официално предложението. След това е, започнаха е, проектите, тогава се подписваха договорите за проектите и до тогава е, хората, които работеха по проектите, трябваше да чакат или да действат както намерят за добре. Е, е Гюнтер Етингер тогава като комисар по бюджета каза, така не може, не бива да се повтаря. И ето, че сега, след Брексит, след всичко това, което се случва в Белия дом, след климатичната катастрофа, ние желаем наистина да направим нещо повече и по-добре и от тези, които на национално равнище отговарят за бюджета, е, разбирам, че имат проблеми. Е, те трябва да дойдат тук в Европейския парламент, каня ги сърдечно да погледнат нашата система за собствени ресурси. Е, ние ще можем още през февруари, март да го направим. Ето така трябва да действаме. Благодаря, господин Хава doamnă președintă stimați colegi Госпожо председател, уважаеми колеги, Европейския съюз се нуждае от достъп до средства 130 милиарда евро е сумата, която държавите членки трябваше да, трябва да осигурят в допълнение – за всяко инвестирано евро се връща още едно допълнително евро за нашите е, държави членки. 180 е, в е, е, Нидерландия, е, Финландия ще е, внесе 13,9. Румъния от своя страна 2 милиарда 400 милиона и ще получи съответните средства. Проектите за чиста енергия, за цифрова Европа – също трябва да бъдат одобрени в МФР и напредъкът трябва да е бърз. Благодаря, господин Танк. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Веднъж на 7 години Европейския съюз има невероятния шанс да предложи отговори на предизвикателствата, да направи нещо повече за растежа, за гражданите. И този а, а, изключителен шанс не бива да бъде пропиляван. Този шанс се крие именно в бюджета за 7 годишния период. в никакъв случай не става дума за а, някакъв ангажимент за а, безплатни а, а, услуги на единния пазар. А, няма 1,0000% е, е, бюджет. Не се фиксирайте върху тази е, цифра. Малко повече ни трябва, но все пак, нека си дадем сметка, колеги, че шансът е да изразходваме правилно средствата, колкото и да са те. Господин Карас, благодаря апелирам към повече честност и сериозност в този дебат. Става дума за нашето бъдеще. Предприе се една информационна офансива, защото повечето от гражданите и кметовете смятат, че всъщност по-голямата част от бюджета отива за администрацията, а това не е така. 94% всъщност отиват за университетите, за селските райони, за предприятията, за гражданите, за кметските общини е, и управи. И всъщност 3 евро плаща у дома всеки гражданин в момента и същевременно получава многократно повече все едно къде се намира. Така че няма нетни платци, е, тъй като е, срещу тези а, пари всъщност стоят определени проценти, определени проекти, програми и така нататък. И естествено трябва да се фиксираме върху съществената част от нещата. Урсула фон трябва да получи достатъчно. А, естествено по отношение на образованието, на а, цифровизацията, на а, сближаването на селските райони, на отбраната, на е, миграцията, всичко това е, трябва да бъде обединено. Това са нашите цели, не само Зеления пакт и климата. И ще трябва по някакъв начин да затворим дупките в бюджета, господин е, комисар. Ще трябва при всички положения да се отпуснат малко повече средства. Господин Карас, желаете ли да приемете реплика по процедурата за синя карта? Не, съжалявам, <laughs> обърках се. Очевидно е бил въпрос или... А не реплика по синята карта. И така, сега давам думата на господин Меймаракис. И Европейки благодаря, госпожо председател. През идните години от Европейския съюз се очаква да осъществи Зеления пакт, амбициозна политика, е, е, чието успех ще бъде преценяван в съответствие с способността ни тук, като законодатели, да преведем економиката към екологосъобразност. И това при условия на равенство и справедливост. Разбира се, това няма да стане с дребни увеличения на националните бюджети. Европейският съюз има магистрални политически направления, като кохезионната, като общата селско-стопанска и не е възможно поредната амбициозна политика да се финансира от все същите пари. Не, нова политика, нови средства – и оттам предложението на Европейския парламент за 1,3% напълно разумно. Защото то ще ни позволи именно да реализираме бъдещата си е, политика, без да ощетяваме старите политически направления, като кохезионната и селско-стопанската. Ще можем да задоволим всички нужди. Ето защо е безотговорно да се правят гръмки декларации от страна на държавите членки, от друга страна да не са подкрепени бюджетно. Благодаря. Благодаря. Спонтанни изказвания. Имаме време. Всички, които пожелаха, ще получат право да се изкажат. Госпожа Монтинеро Дагилар е първа. Благодаря. Нашата позиция тук в парламента е пределно ясна и недвусмислена. Не приемаме намаление на финансирането за съдбовни политики за економическата и социалната област в нашите страни. Говоря конкретно и за моята родина Португалия – всички предложения, които засягат кохезионната политика и ОСП, са неприемливи за нас, защото те засягат гражданите. Това предизвиква много сериозно безпокойство о Португалия, Франция, Испания, региони, където е най-голям риска да се ограничи възможността за развитие на селските райони. Тук стоят и въпроси, свързани с рибарството, с а, а, туризма. И те ще пострадат от а, предложения за намаляване на бюджета. Гражданите, регионите ще пострадат и не приема. Благодаря, но все пак да не злоупотребяваме с времето. Следващия оратор е господин Негреско. Благодаря, госпожо председател. Преди две години за пръв път е, обсъждахме тогава, като в качеството си на министър в Европейския съвет, е, европейския бюджет. Две години няма няма решение, няма адекватни предложения, е, времето лети. И вероятно е крайно време е, е, да пристъпим към сериозна работа, да приемем един адекватен бюджет на Европейския съюз. И имаме нови приоритети. Тези нови приоритети не са прищевка. Е, е, те е, са желания на нашите европейски съграждани. Нужно е запазване на средствата за селско стопанство, научни изследвания, околна среда и така нататък. Просто трябва да вземем решенията. Държавните и правителствените ръководители трябва да вземат решенията, които се налагат. Трябва да поемат своята отговорност, да подкрепят европейските проекти. Я смятам, че Европейските граждани очакват много от нас, да се окажем на висотата на тези очаквания. Благодаря. Госпожа Голар. Благодаря, госпожо председател. Днешния пленарен дебат прояви три големи идеологически различия. Всички сме наясно с това колко е сложен, колко е труден процесът за приемане на бюджета след британския изход и по тая причина ние сме за бързо постигане на съгласие, което би дало правна и въобще сигурност на е, различните економически отрасли. След това е нужен бюджет, който да отразява новите приоритети на Европейския съюз. Зеления пак ще бъде главното законодателно направление за едните пет години, обаче тази политика и всички съпътстващи, в това число стратегията от е, нивата до трапезата, е, ще могат да успеят само ако бюджетът е достатъчен. Без бюджетни съкръщения, с повече средства за опазване на околната среда, за подпомагане на предприятията, не само за да постигнат по-амбициозните екологични цели, а и да провеждат рентабилна економическа дейност. Ние би следвало да се обърнем с лице към обезлюдяването на земеделските райони, да помогнем на земеделските стопани с бюджет, който не маргинализира в, е, е, повече, отколкото вече е станало в земеделските райони. Благодаря. Господин Волас има думата. Благодаря, госпожо председател. Ако Европейския съюз действително желая да изпълни Зеления пакт, всичко това, което е направено по отношение на а, а, другите области също трябва да се подобри. И естествено трябва да има предвид, че след Брексит ще трябва да се мисли повече и за редица други въпроси, не само за инвестиране във военната промишленост или за отбрана. Е, трябва да се направи повече за борбата срещу химикалите, срещу пестицидите, за е, създаването на биологични продукти. Е, и ще трябва да се помогне на земеделските стопани не да увеличават е, непременно производството си, а да е, произвеждат по-чисти продукти. Ние не се нуждаем непременно от много голям бюджет. Нуждаем се от разумни разходи, защото понякога тези бюджетни разходи са неприемливи за гражданите. Трябва да имаме предвид това. Госпожа Новак. Да, благодаря ви госпожо председател. Не можем е, да поемаме повече проекти, повече е, задачи, ако е, не сме по-економични в е, изразходването на средствата. Естествено, е, е, има добри проекти. Е, е, ще трябва просто да намалим броя на проектите е, и да се ограничим само до тези, които са добри по отношение на климата, на е, отбраната, на сигурността, на новите изследвания, новите технологии, изследванията срещу рака и така нататък и така нататък. Това са дейности, които действително са полезни за хората. Нетните платци не бива да забравят, че става дума и за принципа на солидарност, а това означава, че когато даваш, е, е, помагаш на другите и същевременно получаваш много често е, нетните платци в крайна сметка получават стократно повече от това, което инвестират в бюджета. Това се отнася и за Германия, и за Нидерландия. Нидерландските лалета са навсякъде и се продават доста скъпо. Нека да създадем един добър бюджет. Благодаря. Госпожа Кавалес. Мадам Карвалес, You have the floor. Имате думата, госпожо Коравалис. Sometimes I don't understand my name either, so it's allowed. It's my fault, so... И аз не мога да си позная името, като ми го произнасят, извинявайте. Да, благодаря, госпожо председател. Това, което исках да кажа, вече чухме тук. Имаме етичен дълг Европейската комисия ни представя един много амбициозен план за работа, за да бъдат преодолени предизвикателствата пред европейското общество. Но не може а, да пострадат най-важните политики традиционни и нови на Европейския съюз. ОСП, опор, кохезията, регионалната политика са все основополагащи политики, които трябва да бъдат обезпечени от бюджета. Нашите граждани няма да разберат а, иначе защо по този начин се структурира бюджета. Необходими са големи инвестиции в тези области. Благодаря. Благодаря, господин Пекорайнен, госпожа Пекорайнен за една минута. Ще опитам. Може би аз съм виновна или пък е микрофона. Господин Пекорайнен, казва председателката, там ли сте? Да, да, госпожо председател. Повече пари от държавите членки за европейския бюджет. Това е недвусмисленото послание на Европейския парламент. 1,7 даже няма да стигнат, според мен. Надявам се да проявим смелостта, е, да, да е, осъзнаем приоритетите, да, да видим как се изразходват средствата, как се разпределят усилията между Съюза и държавите членки. И държавите членки трябва да се нагърбят с повече отговорност, според мен. За, за а, а, преодоляване на неравенствата, на несъответствията между държавите и вътре. И вътре в самите държави се наблюдава неравенство. Чрез собствената си вътрешна политика държавите членки трябва да направят така, че техните собствени бюджетни средства и тези на европейския бюджет да се оползотворяват премерено между регионите. След това да видим научни изследвания. Значително нарастване на финансирането. Но и тук е, държавите членки носят отговорност. влагат средствата в много от държавите, средствата, бюджетите, които се влагат в научно-изследователска и развойна, в образование са твърде малко. Благодаря, господин Кристофор, има думата. Благодаря. Трябва да сме честни. Спрямо гражданите. Ако наистина сме европейци, ако наистина мислим за по-силна и по-добра Европа, е, една Европа с по-добро бъдеще – ще трябва да можем да финансираме нашите големи идеи и мечти за е, Зеления пакт, за опазване на климата, за Еразъм и така нататък. 1,3% е, това е цифрата е, за бюджета. По друг начин няма да можем да направим всичко това, което сме набелязали. Ще останат само празни приказки и несбъднати мечти. 1,3% от е, БВП. Това е необходимо. И е, прав е господин Фебер, когато е, каза, че естествено е, трябва да мислим и за това как е, разпределяме средствата в бюджета е, и как спазваме принципите за върховенство на закона. Трябва да помислим и за средствата за Турция. Уместно ли е да ги изразходваме? Госпожа Грапини. Домезона președинте, домнуле комисар. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Разискванията за бъдещето на Европа заслужават присъствието на председателя на съвета. Връщаме се обаче сега към МФР. Чухме за стари и нови приоритети. Старите запазват своята актуалност. Това е ОСП, кохезията, и те не могат да липсват а, сред а, другите приоритети, включително и новите, като например зеления курс. Не може да бъдат ощетени а, ОСП и кохезионната политика, защото те имат значение за целия континент. Основните инвестиции в моята родина – са от нетните плътци. Необходимо е сближаване и солидарност. И искам да кажа още нещо. Ако не успеем да увеличим пенсиите за замеделските стопани във всички държави членки, не можем да говорим за единен пазар. Благодаря. Сега господин Кирцос има думата. Благодаря, госпожо председател. Проблемите, пред които сме изправени, е, в, корена, си, в корена си се свеждат до напускането на Великобритания от Европейския съюз. Е, обаче британското мислене остана. Искам си парите обратно. Е, това е все същия британски израз, който независимо от отсъствието на Великобритания цари в Европейския съюз. И това е пречка а е спънка пред ефикасната политика на Европейския съюз, в което и да било направление, важните политически направления на нашия съюз. И всичко това поставя под въпрос бъдещето на проекта. Не можем да решим, разбира се, всички проблеми. Обаче най-малко трябва да си запазим минимум контрол. Благодаря. Следващият е, оратор. Благодаря, госпожо председател. Е, преодоляването на последиците от изменението на климата е най-голямото предизвикателство на бъдещето. Е, новите приоритети обаче не следва да изместват старите, като кохезията и прочие. Напротив, е, жителите на изоставащите е, в развитието си региони очакват от Европейския съюз да увеличи финансирането. И ние трябва да направим всичко възможно да намерим нови приходоисточници за европейския бюджет, увеличаване на вноските на държавите членки или наистина нови средства, това число въглеродния данък, данък и прочее. Е, трябва да направим всичко по силите си, да заслужим доверието на своите съграждани. Отнасям се с разбиране към държавите членки, които са на вноска. Разбирам, че много трудно могат да обяснят на гражданите и на тези държави, че вноските на съответната държава трябва да пораснат, но в крайна на краищата членство в Европейския съюз е и в тяхна полза. Става въпрос за кохезия, става въпрос за взаимно доверие. Господин Басеско има думата. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Astăzi am avut o dez... Благодаря, госп... Госп... госпожо председател. Нашия дебат днес доказва, че нашите възгледи са много раздалечени, много и амбициите ни са много различни, а разполагаме с все по-малко и по-малко средства, така че в странно, в странно положение сме. Така че, според мен, съвета и комисията трябва да вземат предвид вижданията на парламента и като минимум 1,3%, за да наистина да има сближаване, да можем да изпълним ОСП и за да можем да изпълним новите програми, които са от огромно значение. И още нещо. Не мога, не мога, не мога да разбера резервите на нетните вносители – Нека не забравяме, че е, новите държави членки са просто обезкървени. Е, 16 000 е, румънски лекари и 20 000 инженери са в техните страни. Така че не трябва да се намерят, е, намалят вноските, господин. Е, е, Лопес Ангелар. Нека не... Нека... Вие бях, бяхте комисар за регионалното развитие, сега, сега сте за а, комисар за а, бюджета. Вие сте от НП. Не може, не може не може за, за, за, за, за такива големи амбиции да предлагате най-низкият бюджет. В крайна сметка не може с по-малко да се направи повече. И трето, новите политики не могат да се провеждат за сметка на старите политики, т.е. политиката на сближаване на ОСП или а, регионалната политика, която има за цел да помогне на най-отдалечените региони и така нататък. И в крайна сметка не забравяйте, че Европейският парламент трябва да даде своето съгласие. Той има последната дума. Не го забравяйте. Така че трябва да трябва да се промени МФР и е, да бъде по, е, бюджета да бъде много по-голям, защото Алтерна... Альтернативата не е да блокираме МФР, а просто невъзможност да вървиме на, на по-напред и стагнация на европейският проект. Благодаря, господин председател. Господин Ка. Благодаря. Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз е двигателят на съюза. Колкото по-добре двигателят функционира, толкова по-ефикасни ще сме. Без бюджет не може да функционираме, няма да може да сме ефективни. Така че разумно е парламента да се обърне към държавите членки, особено към министър-председателите, да покажат визия, дълновидност – в интерес на своите граждани и държави. Доказателствата са ясни, добавената стойност е ясна, економиката на мащаба, кохизията, сближаването, климатичните промени, изследванията. Всичко това са изключително важни въпроси, които трябва да бъдат финансирани. Това е логично, това е в интерес на гражданите. Това, което искаме е министър-председателите да бъдат разумни. Нека всички държави членки увеличат своите, своя принос и усилия. Председателката, аз искам да подчертая, дадох малко повече време, тъй като тази сутрин нямахме много неща да обсъждаме, дадох малко повече време за спонтанните изказвания, но сега давам думата на господин Хан за заключителни слова. Мадам президент, Госпожо председател, уважаеми Колеги, благодаря ви за тази оживена дискусия. МФР се обсъжда в продължение на много месеци. Вече опитваме се да преценим кои политики ще се отразят най-положително на нашите граждани. Виждаме доста консенсус по доста параграфи все пак бюджетът наистина трябва да бъде достатъчно сериозен, за да посрещне нашите амбиции Също същевременно има нужда от компромиси и трябва да се действа бързо. Другата седмица е много важно да постигнем съгласие. Всички искаме да бъдем амбициозни по отношение на бюджета, но все пак сме а, съюз от 27 държави членки и това има своите предизвикателства. За това ви приканвам да се опитаме да постигнем бюджет, който ще постигне резултати още от първия ден. За тази цел е важно да продължим да работим по секторните предложения. Трябва също така да работим заедно за по-добра ефективност, за постигане на стратегическите цели на Европа. Важно е да бъдем а, оборудвани с всичко, което ни е необходимо, за да постигнем зеления пакт и същевременно да а, гарантираме а, собствените си ресурси. Надяваме се, че разискванията ще бъдат а, а, плодотворни на Европейския съвет и резултата ще бъде добър за Европа. Няма как да изпълним амбициите си, когато а, има съкръщения в а, ключови области. Много от вас споменаха а, климата, а, цифровата економика, Еразмус, отбраната и така нататък. Няма как да сме а, окончателно готови, но вече сме закъсняли. Имаше а, вече закъснение, което се отрази сериозно на а, програмите от 2013 насам. Затова трябва да гарантираме, че новите програми няма да пострадат по същия начин и ще заработят още от 1 януари 2021. Нека да избегнем забавянето, да останем положителни и да бъдем обединени. Дължим си го, дължим го на институциите, но най-вече дължим го на нашите граждани. Те очакват от нас резултати. Комисията е а, ангажирана с диалог и ще подкрепи а, преговорите, които а, продължават, но а, през последните няколко дни, а, както и днес, а, си говоря с много хора и ги питам следното. Смятате ли, че е възможно да постигнем съгласие, да си стиснем ръцете другата седмица? Излиза, че за а, едно а, заседание, може би това няма да е възможно, но а, време е да променим това. И макар до сега това да не се е случило, да го постигнем. В много държави членки а, пътувах. През последните няколко седмици посетих много събития и конференции – на базата на впечатленията си, смятам, че можем да постигнем консенсус между държавите членки. Да, и то следващата седмица. Стига да има добра воля. Стига енергията да е положителна. И още нещо, което е изключително важно. Стига водещите по-големи държави членки да бъдат по-активни и положително настроени. Така че, моля ви, използвайте своите връзки и контакти, а, за да окажете натиск върху а, своите партирни лидери, своите колеги и приятели, за да може и те да а, помогнат да сключим това съгласие, тази сделка, за да а, бъде тя в общ интерес. Всички ние а, от различните институции ще направим всичко възможно, за да подкрепим успешен край на преговорите. Благодаря. Благодаря, комисар Хан. Надявам се, че ще продължим в този дух. От името на съвета, госпожо, имате думата. И господа членове на Европейския парламент, в заключение ви благодаря за много ползотворния дебат. Всех пред... Записах си всички ваши възражения и вашата тревога. Ще предам всичко на господин Мишел. Важно е социално-економическите разлики, разликите в Европа да бъдат запълнени и да продължиме да изпълняваме нашите политики. Едно от най- най-важните един от едно от най-големите държави членки и вносител си излезе от Европейския съюз. За това трябва да предприемеме и да вземеме нови мерки, за да можем да изпълниме всички а, наши цели и да посрещнем предизвикателствата, залегнали в нашия стратегически дневен ред и да бъдем на, вис... на висотата на очакванията на нашите граждани с, с ваша помощ, със сътрудничество ще можем да приключиме следващия финансов цикъл. Хрватското председателство ще продължи да работи с вас за постигане на целите за гражданите, за бъдещето на Европейският съюз. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Благодаря. С това приключваме дебатите. Прекратяваме заседанието до 12 часа, когато ще гласуваме. Благодаря.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 the president. Председателят. И така, колеги, заемете моля местата си, ще гласуваме, така че моля ви, пригответе се. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Okay. This is the third and last time I will ask you to take your seats before we begin voting. И така за трети път ви моля, заемете местата си. Започваме гласуването i don't want to name colleagues but i will if i have to. thank you very much i appreciate it. Um, Благодаря ви за съдействието. Не искам да споменавам имена, но ако трябва, ще го сторя. И така, имам едно съобщение за вас. Um, the EPP group... Е НП уведомява председателя на парламента за промени в комисиите, тези промени ще са включени в протокола и ще влязат в сила от датата на обявяването им. По процедурен въпрос. Merci. Oui, c'est un rappel au règlement. Искам процедурен въпрос член 10, параграф 4, според който по време на дебатите е, депутатите не трябва да произнасят обидни думи. Вчера по време на дебата върху Сирия господин Мариани подприкани да бъде подкрепен Ашар Бел Асад като призова да бъдат избити всички бунтовници. Това е обида, това е реч на фашизъм, която няма свое място в пленарна зала. Не, не можем да оставиме тези подвластниците на, на Путин да, го, да всяват омраза в парламента. Не можеме в тук да понесеме речи, които са свързани с военни престъпления или престъпления срещу човечеството. Този депутат трябва да бъде санкциониран. Това не може да бъде изтърпяно и няма да, да оставим нещата до тук. Благодаря, господин Глюксман. Ние ще проверим транскрипта на заседанието и ще уведомим председателя. Вие също искате да вземете отношение по процедурен въпрос, така ли? Моля. Е, Бих искал да благодаря на Рафаел Луксман за изказването му. Последната. Това не е дебат по изказването на господин Глюксман. Продължаваме с дневния ред. И така, приключихме по този въпрос. Продължаваме. Но... Колега, моля, колеги, моля ви, уважавайте заседанието. И така, колеги, благодаря. Искам да прочета една, едно изказване от името на някои колеги. Искам да напомня на колегите, че според правилника за вътрешния ред, показването на, на флагове и на други, други символи не е разрешено. Моля тези символи да бъдат отстранени. Моля ви, уважавайте вътрешния ред така, както той е постановен. Господин Ламбер, продължаваме с гласуването. Имаме четири доклада от господин Буржа. Започваме с първия доклад за споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам. По именно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е. Преминаваме към резолюцията за споразумението по търгова, по, за свободна търговия. Изменение трето. За, против, въздържали се, отхвърлено е. Четвърто изменение. За, против, въздържали се, отхвърлено. Пето изменение. За,